дневния ред годишния доклад на ЕЦБ, на Европейската Централна банка. Докладчик е господин Мариес. Искам да приветствам господин Марио Драги, председателя на ЕЦБ. Добре дошъл, господин Драги. Искам да приветствам председателя говори без микрофон, за съжаление. Уважаеми госпожи и господа, ще съм ви много благодарен, ако заемете местата си или напуснете максимално бързо и тихо залата. Благодаря ви още веднъж. Сега първо ще дам думата на докладчика, господин Нотис Мариас. Благодаря ви, господин председател. Днес парламента ще свърши нещо много важно, задача, която е възложена по силата на договора за финансиране на Европейския съюз. Става дума за управляване на демократичен, е, упражняване на демократичен контрол върху дейността на ЕЦБ, защото ЕЦБ не е институция, която не подлежи на контрол, на отчетност. И е много важно представители на банката да идват в Европейския парламент, защото това е органа, който се избира от европейските граждани. През последните две години дебата по годишния доклад на ЕЦБ беше нещо като красиви думи и намерения. Този път обаче започваме да говорим по същество. Различни политически групи в парламента, в Комисията по економически и парични въпроси, работеха по компромисни изменения, за да вкарат всъщност най-същественото в този доклад. Имаше опити малко да се смекчи тона на доклада, даже не малко, той е доста остър, беше доста остър, но така или иначе сега той запазва своя дух. Ние в парламента не искаме да има конфликт на интереси, що се отнася до паричната политика конфликти на интереси, е, в които да е замесена ЕЦБ. Знаете, че ЕЦБ отговаря за надзора на големите банки с системно значение. ЕЦБ, освен това, изкупува държавни облигации, емитирани от държавите членки. Много е важно да имаме предпазен механизъм. Знаете, че има решение на Европейския съд – което засяга така наречената програма за количествено облегчение, приложена от тройката. Има меморандум, който обвързва тройката и ЕЦБ. Що се отнася до дългосрочно незаетите, трябва да кажем, че в Гърция безработицата е много голяма, над 26%. От другата страна на спектъра е Германия с малко над 6%. Ножицата е доста голяма, както виждате. Амплитудата е доста голяма. Вашите политики нито намаляват безработицата, нито намаляват обществената задлъжнявост. Във връзка с регламент 472 от 2013 година трябва да има одит на държавния дълг, за да се види от какви точно елементи е съставен той. Програмата за количествено облегчаване е доста амбициозна по своя характер. Част от средствата по тази програма идват от Централната банка на Гърция. Струва ми се обаче, че не се отчитат по никакъв начин важните параметри като растежа, заетостта. Економическите проблеми в Европа са големи. До сега отговора ви на тези проблеми са структурните реформи, но това не оказва никакво значение. Ниските лихви от своя страна не увеличиха частните инвестиции, те създават проблем за страхователните дружества. Следователно, целият въпрос за паневропейска система за гарантиране на вложенията трябва да се разгледа. И то трябва да се разгледа в контекста на вашите правомощия за надзор. Искаме да разберем защо Считано от 2015 година ЕЦБ налага мерки на Гърция. Имаме контрол върху капитала. Това трябва да се разгледа допълнително. В заключение искам да благодаря на колегите, които работиха по този доклад. Председателя. Сега ще дам думата на председателя на ЕЦБ, господин Драги. Uh, господин председател на Европейския парламент, господин заместник председател на комисията, почитаеми членове на Европейския парламент, няма никакво съмнение, че в момента целостта на Европа е подложена на проверка. Много от предизвикателствата пред нас са европейски, дори световни по естеството си. Тези предизвикателства изискват категоричен европейски отговор. Затова и много се радвам, че съм сред вас отново, защото Европейският парламент е символ на необходимостта да се води европейски дебат, да има европейски решения. Днес ние обсъждаме годишния доклад за Европейската Централна банка за 2014 година. Година, в която управителният съвет прие поредица от мерки, за да откликне на влушаването на трансмисионните канали за паричната политика и ниската инфлация. Това доведе до две намаления на ключовите лихвени нива на ЕЦБ, както и обявяването на целеви операции по дългосрочно рефинансиране рефинансиране на ценните книжа, гарантирани от активи, както и на гарантираните облигации. Ние също така извършихме поредица от дейности по единия надзорен механизъм и извършването на една обща оценка. Но няма защо да гледаме назад. Нека обясня какви са предизвикателствата пред нас. Първо ще говоря накратко за сегашната ни парична политика и защо правим преоценка на мартенското си заседание. На второ място бих искал да говоря за економическите предизвикателства пред нас. Знам, че в момента политиците се занимават с други проблеми, но ще бъда много ясен. Економическият успех също дава решенията и в други области. Така че намаляването на економическите опасности и рискове трябва да е водещо в политическия дневен ред. Преди три години инфлацията започна да се отдалечава от средносрочните ни инфлационни цели, които са на нива по-низки и близки до 2%. От октомври 2013 до сега инфлацията е под 1%. През цялата 2015 година общата инфлация ХИЦП в еврозоната беше много ниска, дори негативна. Тя беше повлияна от ниските стокови цени в еврозоната. Годишната инфлация за ХИЦП беше 0,4% през януари тази година. Паралелно с тази тенденция, ние непрекъснато преоценяваме прогнозите си за инфлация. В началото на 2015 година ни очаквахме инфлация от 1,5% през 2016 година, 1,8% 2017 година но през декември прогнозата беше за 1% тази година и 1,6% за 2017 година. На този фон ЕЦБ реши през декември отново да предприеме действие. Нашата оценка на паричната политика се основава на два фактора. Първо, видяхме, че мерките въведени през лятото на 2014 година, се оказаха особено ефективни. Имаше парични стимули, въведени чрез тях, които доведоха до улеснение на условията за финансиране. Това пък стимулира предоставянето на кредити и наистина беше важно за възстановяването на еврозоната без тези мерки в еврозоната щеше да има дефлация мината година и цените щяха да падат много по-бързо, отколкото сега. Растежът щеше да е много по-нисък. На второ място ще кажа, че нашите мерки бяха ефикасни, но не и достатъчни, като се има предвид ценовата стабилност. Тя се влушава. Съществува опасността, че не се ли увеличи количествения стимул, то отново ще отложим във времето датата, когато ще стигнем до инфлация по-ниска и около 2%. Затова решихме да рекалибрираме паричната си политика. Като депозитното улеснение се намалява до минус 0,3%. Същевременно месечните закупувания се удължават до края на март 2017 година. Ние ще реинвестираме основните плащания по закупените активи, когато стигнат до падеж, до тогава, докато това е необходимо. Също така решихме да изпълним основните операции по рефинансиране – като ще имаме удължаване на техния срок с 3 месеца при едни фиксирани проценти на тръжните нива. Всъщност, мога да кажа, че условията отново се промениха от последното ни заседание в началото на месец декември. Има известно възстановяване на економиката на еврозоната благодарение на вътрешното потребление. Но има и опасности, които се увеличават. Има все по-голяма несигурност за зараждащите се пазарни економики и техните възможности за растеж. Виждаме променливост на финансовите и стоковите пазари, геополитически рискове, Инфлационната динамика също се оказа много по-слаба от очакваното през декември. Последната вълна от дисинфлация всъщност се дължи на резкия спад на петролните цени. Имаме и намалени очаквания във връзка с инфлацията. Това определя и нивата на заплащане в нашата економика. На последното си заседание през януари, следователно, ние решихме отново да разгледаме и може би да променим паричните си политики на следващото заседание в началото на месец март. Тогава ще разполагаме с макроекономическите прогнози. Нашата парична политика работи. Европейската централна банка желае да допринася за стабилното възстановяване. Но има наистина опасности и ако те се реализират, това може да ни отклони от курса. Кои са предизвикателствата? Световното положение, ситуацията на финансовата система, економическите и фискални политики на държавите членки и политическата несигурност на европейския проект. Първо, световното положение. Виждаме, че Изгледите за растеж постепенно се подобряват в напредналите економики, но в зараждащите се пазари това не се вижда в същата степен. Принципно растежът е нисък, ако сравняваме с историческите стойности. В зараждащите се пазари има и економически и финансови рискове, структурни дисбаланси, макроекономически дисбаланси. Те трябва да свикнат с по-низките цени на стоките. Освен това са много уязвими при резки промени, които биха довели до по-строги финансови условия. Трябва да се види до каква степен това би се отразило и на чуждестранното търсене по отношение на еврозоната. На този фон е много важно еврозоната и нейната економика да проявят устойчивост. На второ място имаме политическите предизвикателства на финансовите пазари. Финансовата система на еврозоната премина през няколко изпитания през втората половина на миналата година – Видяхме, че доста се постигна и със създаването на банковия съюз, но той не е все още доизграден. За да имаме наистина сигурна финансова система, ние би трябвало да осъществим напредък в две основни области. Те всъщност се допълват. От една страна ние започнахме с изграждането на единия надзорен механизъм и единия механизъм за преструктуриране. Това бяха първите стълбове на Банковия съюз. Необходима е и по-нататъчна законодателна работа, за да се хармонизират правилата за надзор и прилагане на директивата за банково възстановяване и преструктуриране, особено в частта вътрешна рекапитализация. От друга страна, Необходимо е да мислим за единия фонд за преструктуриране, да сме сигурни, че депозитите са гарантирани във всички държави членки на еврозоната чрез европейската схема за застраховане на депозитите. Намалението и споделянето на риска са всъщност двете страни на една и съща монета. Те трябва да се изпълняват паралелно. Те са много важни за стабилността на европейския банков сектор. На трето място, фискалните и економически политики на държавите членки не винаги са достатъчно решителни. Финансовите политики трябва да допринасят за економическото възстановяване, да отговарят на пакта за стабилност и растеж Важно е да се изпълни това, за да има доверие в европейската фискална рамка и устойчивостта на публичното финансиране. Освен това, по този начин страните ще извлекат ползи, свързани с техния растеж. Добре е да имаме данъчна система, която да обслужва растежа в по-голяма степен. Същевременно Цикличното възстановяване на еврозоната трябва да се подкрепя и от ефикасни структурни политики, които подобряват най-вече бизнес средата и създават необходимата обществена инфраструктура. Тези дейности са много важни, за да има продуктивни инвестиции, растеж на заетостта и по-голяма производителност – ако реформите са достатъчно добри, добре планирани, то положителните резултати ще се усетят бързо. На четвърто място виждаме политическа несигурност на европейския проект. Това се отнася до един по-широк контекст. Необходимо е решение, което да закотви Обединеното кралство в Европейския съюз – стабилно, като същевременно еврозоната продължи да се доинтегрира, за да има доверие в нея. Гражданите и пазарите като чили вече не са сигурни, че ние можем да бъдем едини и да носим обща отговорност. Трябва да докажем, че бъркат е, в своето недоверие. Но накрая, нека се върна на предмета на нашия дебат – резолюцията ви по годишния доклад за 2014 година. Нека ви уверя, че ние внимателно четем този документ, защото той ни напомня за нашето задължение като публична институция да работим прозрачно и отчетно. Оповестяването на Протоколите на членовете на изпълнителния съвет, което започва този месец, е само един пример в това отношение. Благодаря ви предварително за дебата, благодаря ви за вниманието. Благодаря на господин Драги. Добро дошъл сега и на господин Валдис Добровски, който е председател на... Представя комисията в момента. Заповядайте, имате думата. Господин председател на парламента, уважаеми господин председател на Европейската централна банка, уважаеми депутати. Първо, нека да благодаря на докладчикът господин Мариас и неговите е, колеги докладчици в Сянка за работата им по доклада. Тази е, последваща оценка на дейността на ЕЦБ, е извършена от парламента, е важна част от е, демократичната отчетност и елемент от независимостта на ЕЦБ при изпълнение на е, монетарната политика на банката, защото тя има важна роля за запазване стабилността на парите и това е нейно изключително е, правомощие. Първичната политика е свързана и с дългосрочни и целенасочени операции за рефинансиране и други инструменти, които са е, насочени към а, намаляване на рисковете в твърде дълъг период на ниска инфлация, свързани се с а, кредитиране и финансовото фрагментиране. Мерките са насочени за подкрепа на економиката и за задържане на инфлацията около 2% средносрочно. Европейската економика продължава с умерения темп на възстановяване, който се подкрепя от е, примерно ниските цени на петрола, а също и от монетарните политики и ниския обменен курс на еврото, което е добре за изнасящите от Европейския съюз стоки. Също така се възползваме и от е, проблемите в е, непосредственото ни е, съседство, а и е, намаляването на темпа на економическо развитие. Прогнозите в това отношение за економическо развитие бяха коригирани в посока надолу и нашите економически е, прогнози също ще се появят в четвъртък. Комисията споделя мнението на парламента, че не може да се разчита само на благоприятна външна среда и монетарни политики за развитие на индустриалния потенциал. Трябва да се въвеждат съответни структурни реформи, структурни, е, фискални и парични реформи, които да действат съчетано и да работят и за търсенето и предлагането като аспекти на нашата економика. Работиме по е, въпроса как да се намалят дефицитите и да се стабилизират бюджетите. Има много фискални предизвикателства в Европейския съюз и по тях трябва да се работи. Комисията е, споделя мнението на парламента, че е, фискалните планове за възстановяване трябва да върват заедно с структурни реформи реформи на производителността, на пазара на услугите и на трудовия пазар за подобряване на бизнес средата и отстраняване на нерастването. Стимулирането на инвестиции е една от приоритетите на комисията. Плана за инвестиции в Европа ще преодолее намаляването на инвестициите с подкрепа на конкретни проекти и финансиране за МСП. Е, Европейския парламент и неговата подкрепа за Европейския фонд за стратегически инвестиции дадоха възможност да се действа бързо за решаване на големите инвестиционни проблеми в Европа. Създадоха, ни бяха съответни правителствени структури и сега фондът вече работи. И е, 350 милиона е, е целта за инвестиции, която се ни уверява, че ще бъде изпълнена. Нашата обща цел е да подкрепяме диверсифициране на източните за финансиране, трансгранични инвестиции и възможност за намиране на средства на малки и средни предприятия. Планът за действие за капиталовите пазари е много амбициозен и комисията разчита на подкрепата на парламента за, но и не само единствено за законодателните инициативи, които ще подаде. Също така е, са съгласни, че трябва да се наблюдават всички е, рискове за финансовата система, които проистичат от сегашната пазарна ситуация. Уважаеми депутати, нека да приключа с е, казаното, че има много общо между позицията на парламента и предлаганата от комисията. Затова се надяваме, че ще получим вашата подкрепа за създаване на благоприятна среда за развитие на економиката и създаване на работни места в Европа. Благодаря. Благодаря, господин комисар Домбровскис. Добър ден, уважаеми колеги. Добре дошъл отново господин председател Драги. Сега ще започнем с представителите на политическите групи. Първият е господин Ванден Кинделари за една минута и половина. Заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин председател Драги, не беше лесно да се напише този доклад. Много говорихме, дебата беше разгорещен, говореше се за Супер Марио, за Марио Вълшебника и така нататък. Сигурен съм, че е, не ви се нрави е, цялото това внимание и вие така или иначе работите за стабилността на европейската економика. Искате ЕЦБ да работи независимо. Много е трудно, когато националните министри се намесват в работата и в обстановката в ЕЦБ. Мисля, че най-важната стока тук в кавички е доверието. Доверието между говерньорите на националните банки. Има аргументи за и против количественото облегчаване, но трябва да сме е, пределно откровени. Много е важно да защитим честните спестяващи, а е, да предприемем необходимите мерки от друга страна спрямо онези, които извършват спекулации. Но, но нещата не са толкова прости. Не всеки, който спекулира, е нечестен. Има рискове, но те не трябва да ни спират. Ако не се намесите, ще има още по-големи рискове. Затова аз искам да кажа, че доклада е, е обективен, балансиран и аз го подкрепям. Благодаря от името на социалистите и демократите господин Мавридис. Костас Мавридис за две минути. Благодаря, господин председател. Първо, Искам да поздравя докладчика Нотис Мария. Искам да кажа и на вас добре дошъл господин Драги. Вашето присъствие наистина добре дошло. Освен това, трябва да кажа, че ние много внимателно изпълняваме вашите политики, например програмата за количественото улеснение, много важна програма за инфлацията и устойчивото развитие. Еврозоната все още е твърде крехка. Тя не е и хомогенна. Има най-различни предизвикателства. Всъщност, съвсем наскоро Бенуа Каре говори за разнородностите в еврозоната, като посочи факта, че има определени държави членки с излишък, би трябвало те да се ангажират повече с обществените инвестиции. Не знам вие какво мислите за това. Искам да спомена и фрагментацията. Огромен проблем в еврозоната. Освен това, кредитирането се оказва далеч по-скъпо за малките и средни предприятия, отколкото за големите. Те всъщност изнасят на гърба си економическите трудности. Как да направим така, че ефтините кредити да стигнат до реалната економика. Да не забравяме и финансовите къщи, те също имат важна роля. Но би трябвало да се зачитат поредица от основни принципи. Бих искал да чуя вашето мнение в това отношение. След това, какво мислите вие за необслужваните заеми? Дали трябва да има някакъв механизъм като този в Испания или Ирландия или нещо друго? И накрая защитата на депозитите. Какво може да се направи с държавите членки, които не следват вашите препоръки? Благодаря ви. Господин Оджук е следващия ни оратор. Една минута. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин докладчик, уважаеми колеги, в доклада се разглежда дейността на ЕЦБ и се отправят известни критики за нейната дейност. Е, дългосрочните инструменти са ни необходими за стимулиране на економиката в Европа и трябва да се търси стимулиране на реалната економика във всички 28 страни членки на Европейския съюз. Ако ЕЦБ извършва подобна дейност, те трябва да могат да осъществяват и да дават възможност за частни и е, публични инвестиции. Е, би трябвало да работим и за улесняване работата на малките и средни предприятия. Що се отнася до доклада за ЕЦБ, има нещо много важно според мен, а именно независимостта на е, решенията на банката и нейната и роля на надзорник по отношение на паричната политика. Трябва да се направи така, че в самата банка да няма конфликт на интересите. Сега от името на АОДЕ госпожа Ван Нюенхаузен. Две минути. Благодаря, господин председател. Добре дошъл на председателя Драги и на господин Добровски. Аз Искам да благодаря на докладчика господин Мариас и на останалите докладчици за доброто сътрудничество. В този доклад парламента изразява своите опасения относно последиците от количественото облегчение. Това е нещо като хормон на растежа на, на голяма стойност, говорим за, за няколко стоти милиарда, и като че ли той се оказва недостатъчен. Днес споменахте като трета точка от вашето изложение е, стабилната бюджетна политика. Е, съгласни ли сте с мен, господин Драги, че нещата не вървят в правилната посока? Трудовия пазар е парализиран и като че ли не сме направили прехода към устойчивите работни места. Има страни, които имат огромен дълг, които стават свидетели на ниска инфлация, на нисък растеж, въобще всякакви видове пермутации има тук. Затова искам да попитам, правилно ли е да продължим да залагаме на количественото облегчение? Има отрицателни странични ефекти е, върху пенсионните фондове, върху економиката като цяло. Много са ниски и цените на петрола, ако не се отчитаха те, инфлацията нямаше да бъде чак толкова е, ниска. Въпросът е, имаме ли нужда от количествено облегчение и в каква степен трябва да е то? Дали трябва да остане в същата степен? Естествено, че искаме да има структурни реформи и е, стабилни, разумни бюджетни политики, но те не трябва да бъдат подлагани е, под натиск, на натиск. Смятате ли да премахнете е, това количествено облегчение. Господин Демази. Е Благодаря ви. Искам да спомена необслужваните заеми в италианската банкова система. Те наистина всъщност удържават кризата и хората го усещат по портфейла си. Няма публични инвестиции в подкрепа на монетарните политики. Банките не предоставят заеми и виждаме, че въпреки нулевите лихвени нива няма никакви инвестиции. Това са някакви балони, парите не стигат до реалната економика и целта от инфлация е около 2% не се постига. Също времено Германската централна банка ще има проценти от 0 до 0,2. ЕЦБ е необходимо да изпълни своите задължения. Виждаме, че в Гърция продължават да се орязват пенсиите и заплатите. Може би всичко това се дължи на строгата политика за финансови ограничения. Всъщност имаме нужда от повече инвестиции в публичния сектор. В противен случай кризата ще се задълбочи. Благодаря ви с това. Приключваме изказванията за групите и сега преминаваме към следващата част. Господин Ортасун от името на Зелените. Господин Драги, господин комисар, господин председател. В нашия парламент неведнъж сме говорили за мерките на ЕЦБ, неконвенционални мерки през последните няколко години за закупуване на държавни облигации – като решение на държавния дълг. Имаме и програмата за количественото улеснение. На практика обаче виждаме какво е отражението върху цените. Вашата програма не е достатъчно фокусирана върху реалната економика. Ние точно това искахме всъщност отново се захранват тези спекулативни балони и нищо друго не се помага на реалната економика. Като знаем, че вие не отговаряте за всички парични политики, но все пак има мерки, за които отговаряте и резултатите не са това, което очаквахме. Накрая трябва да кажа, че в случая с Гърция много ни притеснява липсата на законова рамка във връзка с инструмента за спешна помощ при ликвидност. И ще завърша с независимостта на ЕЦБ. Всъщност ЕЦБ взима своите решения паралелно с Еврогрупата, нещо, което всъщност крие много опасности. Благодаря господин Вали за СПД. E Благодаря, господин председател. ЕЦБ през 2015 година следваше същите политика, която поддържа от няколко години. И народите в Европа вече нямат контрол над постъпления, паричните си постъпления. Съответно нямат и демократично самоопределение. Те биват ръководени от Брюксел и Франкфурт и владяни от тях. През 2015 видяхме и политиката спрямо надзора. Централните банки се занимават с неща, които просто не са им работа. Инвестиционния фонд. Разхищават се публични средства, економиката в световен мащаб се забавя, което се влушава допълнително и от кризата с миграцията. Просто е, тук е, някакви власти, които са много отдалечени от е, гражданите, се опитват да налагат своята бюрокрация. И скоро ще има и още координирани стратегии за излизане от еврозоната – и тези, които поставят под въпрос едината валута, са а, тези, които застават и зад економиката. Следващият е, оратор. Криз. Благодаря. Колко години вече продължава кризата в еврозоната? Мисля, че колегите от големите партии узурпираха доклада на господин Мариес и в крайна сметка се появи настоящия доклад. Господин Мариас беше изтласкан в страни, Имаше една формулировка, в която се твърдеше, че ЕЦБ е, надхвърля своите правомощи, когато изкупува дълг. Това изречение вече го няма и това показва, че тук много хора се кланят на европейската религия, а именно всичко тече по мет и масло, нищо лошо не се случва. Това е догма, това е вода в мелницата на ЕЦБ. Благодарение на нейната политика продължаваме да имаме голяма безработица, голяма задлъжнялост и преминаваме към така наречения съюз на трансферите. Наливате пари в е, економиката, които обаче не създават работни места. Няма доверие, за да се случи това. Господин Драги, вие сте нещо като човек, който се стреми да, да трупа и трупа все повече мерки. Мисля обаче, че в крайна сметка ще стигнем до една експлозия. Председателя. Благодаря, господин Анеманс. Трябва да ви кажа, че не е позволено да се обиждат нашите гости. Господин Синадинос сега има една минута, той е независим. С много ви благодаря, господин председател. В доклада има едно изречение, което е много красноречиво, що се отнася до ЕЦБ и ролята на Германия. Вижте точка 11 за Европейската Централна банка и усилията, които прави в подкрепа на еврото. Там се говори само за еврото, а не за държавите членки или за хората в тях. Хора, които се борят да оцелеят. Европейската централна банка обаче се грижи много повече за стабилността. Ясно е, че стабилността на еврото означава налагане на економическите интереси на Германия. Единственият начин, според мен, да се реши този проблем е да имаме правителства, които на първо място поставят хората, техните семейства и работа. Благодаря ви. Господин Розати. По мое мнение, паричната политика на ЕЦБ е правилно насочена за възстановяване на стабилност. И тя допринася за постепенното економическо възстановяване на еврозоната. Е, програмата за изкупуване на активи и е, дългосрочните операции за рефинансиране са удачни. Просто бяха въведени твърде късно, ако бяха въведени по-рано, ще ще да има и по-рано видими резултати. Аз съм напълно наясно в каква условия на политически ограничения работите, господин Драги, особено от страна на някои страни на, управ... на съвета за управление на банката. Но Фактите показват, че вие сте прав и тези, които ви се противопоставят, грешат. Сега обсъждаме доклада от Европейския парламент. Според мен той е балансиран и обективен. Много по-добър като такст, текст в сравнение с първото проекто предложение, дискутирано в Комисията по економически въпроси. То беше едностранчиво пристрастно, пълно с обвинения към ЕЦБ, особено за неща, които те въобще е, банката не е отговорна. Имам един въпрос, е, господин Драги. По време на нашите срещи за е, монетарния диалог и други, казахте, че ще е, обмислите директното, идеята за директно отпускане на е, ликвидни парични средства на участниците в пазара. Смятате ли, че това е добра мярка и смятате ли, че ще въведете? Господин Розати, за вас има отправен въпрос. Приемате ли го? От господин Ван Делен. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Господин Розати, много изненадваща е, реч току-що направихте, като потупахте господин Драги по рамото и го похвалихте, че се справя добре. Аз не смятам, че те се справят добре. Е, защо? Е, виж, добре, цените може би са стабилни, но инфлацията да реч е, не е на очакваното ниво. Не, не мисля, че вашето мнение отговаря на фактите ние направихме е, това, което е по правомощията на банката, така както са предвидени по договорите. Разбира се, можеше мерки да се проведат по-рано, но имаше и политически ограничения. И в края на краищата господин Драги предприе решения, които спасиха еврозоната през 2012. Той тогава каза, че ще направи всичко възможно, за да спаси еврото и смятам, че трябва да му отдадем дължимото. Благодаря, господин Гуалтиери има думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на политическите групи за приноса към този доклад. Те демонстрираха желание да се напише един обективен текст и мисля, че сега имаме един добър текст пред себе си. По отношение на паричната политика на ЕЦБ, тя е очертана както трябва в доклада. Очертават се важните неконвенционални мерки, предприяти през последните няколко месеца. Искам да поздравя господин Драги за събитията на, на, на макроекономическия фронт, в макроекономическа обстановка виждаме, че световната економика се забавя, новопоявяващите се економики се забавят на финансовите пазари, има все повече и повече несигурност. Нашата възможност да оказваме въздействие върху глобалната економика е ограничена. Ние трябва да действаме в рамките на еврозоната. Много често не можем да променим нещата. Ако погледнем паричните мерки, които се предвиждат, мисля, че е възможно да кажем някои добри думи, но положението не е розово. Ако погледнем ЕЦБ и цялостната парична политика, трябва да кажем се, че е, очертаните цели трябва да се следват. Паричната политика обаче няма сама по себе си да ни извади от е, структурните трудности е, и от цикличния характер на, на економиката. Ние трябва да осъществим допълнителни структурни реформи и освен това бюджетната политика трябва да рави ръка за ръка с финансовата политика. Те не трябва да са в ощърпена на друг. Освен това, фискалните приспособявания трябва да, да продължат като се отчете и необходимата гъвкавост. И накрая Необходимо е да се приключи работата по а, паричния съюз. Имаме нужда от а, допълнителна работа и по отношение на гарантирането на депозитите и управлението на риска. Всички тези мерки трябва да се разгледат в един широк контекст в целия регион и не трябва да се забравя естествено финансовата стабилност. Господин Лунес. Благодаря, Господин председател, господин Драги, вие разбира се сте независим, но трябва да бъде, носите отговорно за своите политики. Е, всъщност, мината година вие зададохте някои въпроси. Економиста Питър Прат отговори, като каза 1 милиард. Това беше цифрата, ако говорим за инфлация и нива на растеж. Очевидно, не това е основата да се продължава в същия дух. Мисля, че вашата политика е в ущърп на спестяванията на хората и техните пенсии. Всъщност, когато говорихме за економическата криза, видяхме, че економическите политики не са ефикасни, има странични ефекти, които стават все по-видими за всички нас. Нека внимателно помислим. Благодаря, господин Калвет Шамбон. Благодаря, господин председател, господин Драги, господин комисар. Четири идеи за една минута. Първо, искам да ви поздравя като технически експерт по банковите въпроси, но не се ли притеснявате от това, което прави Китай за сметка на еврото? На второ място, вие имате и политическа роля като банка. Трябва да видите, че економическата политика не води до по-голяма производителност на европейската економика и всъщност е, структурните реформи трябва да отидат в много по-голяма дълбочина. На трето място, пак от политическа гледна точка, искам да ви благодаря за това, което правите за схемата за гарантиране на европейските депозити, но това, което правите е същевременно твърде бавно. 2014 година видяхме, че ЕЦБ реализира големи печалби. Това е чудесно, но защо не се замислим как това може да доведе до финансирането на един по-обхватен и по-добър европейски проект – благодаря, господин Пападимулис. Кирие Драги и кирие Добровскис. Благодаря. Господин Драги, е, господин Домбровски, паричната политика не е достатъчна. Трябва да се промени економическата ни политика. А това всъщност е, е и от е, областта на правомощия на господин Домбровски. Сега излизаме от една едностранчива политика на бюджетни економии и се движим към такава на инвестиции. Но защо го правих, направихме толкова късно, господин Домбровски? за, депозит, за фонда за гарантиране на спестяванията, който беше основен стълб от Банковия съюз, до кога ще има страни, които се противопоставят? И господин Драги казва, че е готов да продължи програмите за насищане на пазара с ликвидни средства, така нареченото количествено лесняване, но има ли е, съпротива от страна на страните членки, примерно от господин Вайтман. В Гърция тази програма за количествени облегчавания ни кара да вземаме да плащаме повече за заемите. Смятате ли, че гръцката економика ще бъде стабилизирана? Не, тя просто ще се задуши. Господин Шафузер има въпрос към вас. Заповядайте, господин Шафузер. Благодаря, скъпи колега. Защо гръцкото правителство не поиска от Централната банка да се е, пуснат допълнителни средства за инвестиции в гръцката економика, защото така няма да се създават е, фалшиви е, средства, а ще се инвестира в економиката. Защо се е, правят тези програми за количествени облегчения само за банките? Имате възможност да отговорите. Благодаря сриването на еврозоната и връщане към национална валута е, е програма, която застъпва Марин Люпен, не Ципрас. А пък господин Шойбле искаше Гърция да излезе от еврозоната. Гръцката економика сега се стабилизира и се надяваме, че в бъдеще, през 2016, ще отбележим и положителен економически растеж. И ние не се борим за това да разрушим Европа, да има растеж и развитие на економиката. Господин Флин, господин Драге, казвате, че вашата политика работи, но в еврозоната няма добри резултати и на тях не им обръщаме внимание, просто защото шенгенското пространство е пред провал. Всъщност и еврозоната е пред провал. На Шенген сега се посвещава повече време, повече шокиращи картини, но какво става в еврозоната? Огромна безработица в южната периферия, дългосрочна стагнация, разрушаване на човешкия потенциал. ЕЦБ говори за структурни реформи. Да, те са необходими, за да се подобри производителността на южните държави, но дори да се случи това, няма да се коригират разликите в балансите. Всяка страна има нужда от собствена валута, за да може да има инструмент за въздействие върху валутните курсове. Точно по същия начин държавата, всяка на държава трябва да може да контролира и своите граници. Благодаря. Благодаря господин Моно за една минута и 30 секунди. Господин председател, господин Драги. На първо място трябва да се обърна към докладчика. Господин Мариас не мисля, че неговия доклад е с достатъчно добро качество, защото в доклада изобщо не се споменава петрола и това, което се случва с стремглавите промени в цените от известно време насам. Не се говори за отражението на това върху економиката и финансите на Европейския съюз. Цените на суровия петрол всъщност крият големи опасности за дефлация в еврозоната. Всъщност пада от преди няколко седмици е резултат единствено на спекулации с деривативни продукти и нищо друго един барел всъщност минава през 200 операции в рамките на един и същи ден. Това е брутална реалност. Трябва да се сложи край на тези спекулации. Всичко това, разбира се, осложнява и паричната политика на ЕЦБ и постигането на тази цел от 2% инфлация. Това се отразява и на платежоспособността. Аз мисля, че не случайно това е приоритет и на френския президент, както разбрахме от срещата на Г-20. Той работи всъщност за капитализма. Господин Драги, трябва да се сложи край на тези спекулации с енергийните цени. Те застрашават устойчивото развитие на еврозоната. Благодаря, господин Столоян domnule președinte господин председател убеден съм че без е, твърди и професионални решения от страна на европейската централна банка икономиката на еврозоната щеше да остане твърде дълго в стагнация или дори дефлация. И мисля, че е, ефтините пари се отразиха и върху политиката, както дългосрочно, така и върху средносрочната и краткосрочна политика е, и поведение на гражданите в полза на спестяване. Инвест... Институционалните инвеститори е, както и е, спестяващите имат обаче и какво да губят. За това трябва да си поставиме е, въпроса и да го поставиме на ЕЦП. Колко време смятате, че подобна политика на ефтини пари може да продължава? Добре, да се президент. Сеньор комисарю dombrovskis сеньор президент Марио Драги. Благодаря, господин председател. Господин Драги, първо искам да ви благодаря за отговора на въпроса, който ви изпратих по доклада на петимата председатели. Очаквам все още отговорите на другите подписали. Европейския механизъм за стабилност беше една от стъпките, която предприехте след това рекапитализация на жизнеспособните банки. Стабилизирането на депозитите също е една от основните стъпки във вашата политика. Надявам се, че и комисията ще изпълни своето задължение. Но какво се случва от ноември 2014 година? Тогава приехме резолюция за елементите на стабилизиране на банковата система. Не виждаме всички тези елементи да са влезли в сила. Освен това е много важно как се изпълнява новата директива за възстановяване на и преструктуриране на банките. Тук има доста проблеми. Необходимо е всъщност да се извърши вътрешна рекапитализация на цялата економика, ако щете, да се помогне на дребните спестители и на кредитиращите. Това е много важно и с оглед на първоначално предприятите мерки. Струва ми се, че механизма за преструктуриране се оказва много по-труден за прилагане, отколкото мислихме. Държавите членки са доста уязвими, те са изложени на множество рискове. Но как, какво ще стане, ако последиците не са достатъчно добри? Кой ще покрие системния риск? Смятате ли, че Съюза на капиталовите пазари всъщност ще покрие и необслужваните заеми? Каква е глобалната визия тук, като говорим за банковата система в различните държави членки? Политиката за конкурентоспособност зависи от Европейската комисия, но тук трябва да има и надзор от страна на ЕЦБ. Много е важно да има стабилност. Благодаря за толерантността, господин председател. Колегата Вон Шторк има думата. Благодаря. Днес говорим за ЕЦБ. Тук е и господин Драги. Добър ден. Вие водите политика, която защитава национални интереси. Спасявате държави, спасявате банки, които са на ръба. Това обаче фискална политика не е парична политика и за такава политика нямате мандат. През 2012 година, през юли месец, казахте, че ще направите всичко възможно, за да запазите цяло еврото. Това обаче също не е ваша задача. Ваша задача е да запазите еврото стабилно, да гарантирате неговата стойност, а не да спасявате членове на еврозоната. Казвате, че няма да се откажете. Сега искате инфлация. Някой обаче трябва да плаща за вашата политика и трябва да плащат е, онези, които предизвикаха кризата, но това няма да е така. Ще платят е, вложителите, хората, които получават пенсии, въобще дребните хора. Е, вашата политика не решава проблеми. Тя просто вреди на обикновените хора, тя е антисоциална, трябва да спрете и ще направите услуга на Европа, ако го направите. Господин Фланаган. Господин Драги, е, банката сега в Ирландия излезе с доклад, който показва, че вината е в ЕЦБ. Над 9 милиарда са могли да бъдат е, спесени, ако не бяха тези заплахи е, от вашия предшественик. Тези 9 милиарда изчезнаха крайно. В момента в Ирландия се случват и по време на вашата служба много тежки неща. 31 е, милиарда е, бяха унищожени посредством унищожаването на определени е, финансови инструменти в нашите банки. И банките бяха ликвидирани, а ЕЦБ твърди, че всички тези 31 милиарда трябва да бъдат изкарани от е, оборот в е, нашата страна. И ние за това сега трябва да заемаме още 25 милиарда. Може ли да ми отговорите? Сега ви питам директно. Може ли да спрете тези е, безумства? Какви ще бъде, какво ще оставите и какво ще оставим ние на нашите деца? Отговорете ми, отговорете ми, може ли изобщо да дадете отговор на някои от въпросите, които ви се отправят? Благодаря, господин, госпожа Капел, извинете. Благодаря, господин председател, господин заместник председател Домбровски с господин Драги. Какво се случва със световната економика? Вижте Китай, е, вижте цените на петрола, които стремглаво падат. Цари несигурност. Не се знае по какъв начин паричните политики ще се отразят на економиката, как количественото улеснение ще помогне на дълга, 0,4% имаме за януари тази година. Ако говорим за инфлацията, това е добре за потребителите, но може би не за економиката. 0,3% лихви при кредитирането на бизнеса. 16 милиарда месечно се захранват за економиката. Това наливаме в економиката. До края на периода ще сме налели 1,3 трилиона. Централните банки са изложени на правителствен натиск да държат ниски лихвените проценти, да купуват облигации. Струва ми се, че без фискална консолидация обаче няма да има растеж и заетост. Има синя карта от страна на господин Арно. Приемате ли? Заповядайте, господин Арно. Благодаря ви. Като говорим а, за относителния успех при еврото, трябва да се замислим и да сравним економиките от еврозоната и тези извън нея. Като че ли тези извън се развиват по-бързо, не сте ли съгласна, че еврото е един пропаднал политически проект? Економически той не може да оцелее. Не може ли да се зачитат вместо това правата на всички държави членки, особено тези, които биха напуснали, вместо да се присъединят? Благодаря ви. Принципно аз вярвам в демократичните права на отделните държави членки. Това е нещо много важно. Струва ми се, че е по-добре, обаче, че имаме една европейска парична единица. Трудното е да стигнем до съгласие помежду си, но еврозоната трябва да бъде успешна. Госпожа Пълнова. Благодаря. Уважаеми колеги, искам да се върна към един въпрос, който обсъдихме, когато обсъдихме предишния доклад за ЕЦБ, а именно кредитирането за компаниите. За съжаление, положението не е задоволително, въпреки взетите неодавна мерки. Европейските компании много зависят от банково кредитиране и альтернативните финансови източници не са достатъчни за да удовлетворят това искане. Приветствам мерките на ЕЦБ, за да се реши проблема. Там има различни мерки, например отрицателни лихви и така наречените целенасочени операции по дългосрочно рефинансиране. Радвам се, освен това, че има относително ефикасни паралелни политически инициативи, особено що се отнася до намаляване на финансовия риск и осигуряването на кредитиране. Само, че тези целенасочени операции по рефинансиране в крайна сметка не гарантираха стимул за растежа. 400 милиарда бяха вкарани в банковата система за рефинансиране, но корпоративното кредитиране на банките нарасна с много малко. Както се казва в доклада за 2014 година, условията за кредитиране са много тежки, особено в някои страни. Е, банковото кредитиране не е достатъчно и аз призовавам комисията да предприеме по-решителни мерки, за да стимулира банковото кредитиране за компаниите и най-вече за малките и средните предприятия. Госпожа Берес. Благодаря, господин председател. Вие знаете, че тук сега се прави една равносметка. Вие се явявате в качеството си на участник в, тре, в тройката понякога и Остават доста въпроси за ролята на Централната банка за създаването на този меморандум за Гърция особено. И ни се струва, че трябва да има малко повече светлина за това какво е вашето участие. В докладчиката коментира, че паричната политика, която водите, не може да бъде единственото средство, трябва да има инвестиции тук или там. Вие сами казвате, че економическите условия не са чак толкова безметежни и че економическия и паричен съюз трябва спешно да бъде доизграден. Естествено, е, липсва банковия съюз е, в общия проект за единство на капиталовите пазари, но трябва да се създаде и съответния бюджетен капацитет за това. Вие сте и автор на доклада от пете председатели, който коментира с като се има предвид економическото положение на страните членки, е, в... не считате ли, че трябва да се ускорят действията, защото паралелно с паричната политика трябва да се използват в пълна мярка и економически инструменти. Ако се бавим, ще стане твърде късно. И е, в доклада е, на годишния доклад, който не беше повдигнат от господин Матиас, е въпроса за използването на банкнотите от 500 евро. Нееднократно се поставя този въпрос, защото тук е, се засяга и е, темата за финансирането на тероризма. Е ли това тема, по която вашата институция следва да се намеси?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 Нека напомня казаното от господин Драги през 2014 година. Тогава, господин Драги, вие казахте, ще направим всичко необходимо, за да опазим и защитим еврото. От тогава сам ЕЦБ прилага много ниски лихвени нива, дори отрицателни. През 2015 година видяхме какви бяха стойностите – Имаше 60 милиарда евро на вторичните пазари, които бяха набрани. Вижте цената на дълга в най-задлъжнелите държави от еврогрупата, тя е ниска. Опитвате се да стимулирате и индустрията, за да няма паника и спекулации. Същевременно и публичните и частните инвестиции са доста ниски. Планът Юнкер като Чили няма да осъществи желания пробив. И виждаме, че тези, които използват собствената валута, всъщност имат по-добър растеж от останалите. Господин Ман, благодаря, господин председател. В световен план положението не е розово, но прогнозата за растеж в еврозоната е сравнително добра 1,7%. В държавите членки обаче има голяма безработица и голяма задлъжнялост и те трябва да бъдат намалени. Имаме нужда от по-добро функциониране на реалната економика, по-добра подкрепа за МСП. Има потенциални рискове. Те са свързани с ниските лихви и те трябва да получат специално внимание. Тук имам предвид пенсиите, застраховките. Много от различните ваши колеги имат различни позиции. Същото въжи и за нашите колеги тук. Позицията на колегите от крайното дясно е неприемлива. Има сериозна дългова криза и вие предприехте неконвенционални стъпки за укрепване на паричната политика. Можем да спорим дали методите са най-правилни, но посоката като цяло е правилна. Е, вие оборихте голяма част от критиките. Има ясна организация ЕЦБ, има и ясно разделение на политика на надзор и парична политика. Това разделение работи. Е, ЕЦВ е, осигурява надзор на около 120 банки е, в е, еврозоната. Това допринася много за прозрачността, за добрия паричен диалог. Много економически лица обаче, субекти, не, не знаят за това и ние трябва да работим и да повишим осведомеността. Господин Ван Господин е, председател, това ще е последния годишен доклад за господин е, Драги и Марио ще трябва да отиде в друга децата на НЦБ е да удържа инфлацията около 2%. Това не бе постигнато. И от 2013 не може да бъде постигнато. Инфлацията е практически нула и на прага стои дефлация т.е. цените ще продължат да падат. Ние определено вървим към дефлация, а ЕЦБ продължава да изкупува държавни облигации. Не смятам, че по този начин ще се постигне успех. Напротив, само ще се увеличи задължителността. Не се вземат съответните структурни мерки. Тази програма трябва да бъде прекратена. Вие вече не се радвате на авторитет и е, така, основното е трябва да се махнете. Господин Морис. Благодаря, господин председател. Господин Драги, вие използвахте паричните политики, за да стигнете до желаната ценова стабилност. Еврозоната си остава много важна. Необходимо е да се консолидира обаче възстановяването на еврозоната и изобщо на Европейския съюз. Девалвацията на нашата валута не може да бъде единствената економическа политика, за да има повече търсене за собствените ни стоки на пазара – държавите членки не би трябвало да се отпускат добри, когато има положителни економически резултати. Тези, които не си поставят в ред публичното финансиране, няма да се оправят колкото и да им помага ЕЦБ. Като говорим за ценова стабилност, не виждаме инфлацията да се увеличава. Същевременно, като се има предвид количественото улеснение, ЕЦБ трябва да ни даде повече информация, за да знаем какви ще са последиците за инфлацията, ценовата стабилност и най-вече финансовите пазари. И накрая, господин Драги, вие казахте, че тези политики са по-неотложни от бежанската криза. Нека кажа обаче, че ние трябва едновременно да се заемем и с двата проблема. Като бежанската криза не бива да бъде извинение да не укрепваме финансовата система дългосрочно. Благодаря. Има две сини карти. Не, всъщност, извинява се председателя, спонтанните изказвания 8 искат да вземат думата. Ако всички говорят по една минута само, бихме могли да чуем и 8-те изказвания, но разбира се, ако някой вече се няма да може отново да вземе думата. Това въжи и за сините карти. И тъй, господин Малетич, заповядайте за една минута. Захвалям председател. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Драги, мерките, които предприемате са важни, те са ценни и ценим високо отпускането на финансови средства за учените и за научните институти. Без мерки в фискалната област обаче няма как да стигнем до финансово и економическо възстановяване. Економическо възстановяване между 1 и 2% не може да се определя като действително възстановяване. Трябва да финансираме по-рискови проекти, там където има по-голям потенциал за растеж. Финансирането на единния пазар и равнопоставеността са много важни, за да се е, осигурят средства за МСП във всички държави членки. Естествено, че трябва да сме предпазливи, но следва да действаме и бързо за изграждане на банковия съюз и за съюза на е, капиталовите пазари и трябва да намерим нови ресурси за економиката. Благодаря. Госпожа Том. Благодаря, господин председател. ЕЦБ безспорно има изключително важна роля за европейската економика. Тя разполага с инструменти за подкрепене на економическия растеж – не е толкова лесно обаче да се подберат правилните инструменти. Видяхме, че е, подобни мерки в миналото могат да доведат до не толкова ефективни и е, очаквани резултати. Но Каквото и да имаме да отправим към ЕЦБ като кристика, трябва да си даваме сметка, че мерките провеждани от банката сами по себе си няма да създадат економически растеж. Има нужда от инвестиции, а не всички страни членки успяха в равна мяра да направят това. Освен това, ние сме изправени пред много тежка криза и ЕЦБ има отговорността да я предотврати. Господин Господин Капуто, благодаря, господин председател. Възстановяването на растежа, структурните реформи, бюджетните, паричните политики, всичко това беше отразено в отговорите на господин Драги. Всъщност той говори по тези теми вече няколко години. Същевременно е ясно, че обикновените граждани са изправени пред огромни трудности. Държавите членки извършват структурни реформи и ЕЦБ би трябвало да отчете, че ценовата стабилност не може да бъде само цел – Наистина има необходими структурни реформи и ние всички трябва да мислим и за пакта за стабилност и растеж обаче. Тук виждам една основна слабост, що се отнася до еврозоната и институциите. Трудно е да се стигне до социално балансирани реформи. Благодарим за предприятите мерки и доверието в единия паричен съюз. Господин Луке, уважаеми господин председател, госпожи и господа, Европейския съюз преживява огромна криза, бежанска криза и криза в еврозоната. Тези две кризи много си приличат. Госпожа Меркел разглежда бежанците като хора, които трябва да бъдат пуснати неограничено в Европа, а ЕЦБ печата пари. Тези две политики просто ни купуват време, но те не решават структурните проблеми. Извън Европейския съюз има бедност и войни, тези проблеми не са решени. Що се отнася до проблемите в еврозоната, мисля, че ние можем да решим економическите затруднения в Европа. Гърция е болния човек до Босфора. Гърция трябва да напусне еврозоната, за да може еврозоната да се върне към растеж и просперитет. Благодаря, следващия оратор. Централ Европео репрезента ойш у майор център de poder да União De forma sinuosa... трябва ЕЦБ е, се е, започва да действа съвсем дискретно с функции, които не са и присъщи, разширява намесата си в економически дейности, реално упражнява шантаж и диктат в определени страни. И тези страни трябва да направят всичко възможно да имат достъп до финансиране. Когато не могат да го направят, банката връква кранчето. Но как точно може да стигнат пари до тези страни? Напълно безотговорно се държи банката? Вие искате да има економика стабилна или да помагате на финансовия сектор? Господин Риксън. Благодаря. Искам да кажа, че много уважавам господин Драги и задачата на ЕЦБ. Тя се опитва да върне на крака европейската економика. Това е една изключително тежка задача. Но мисля, че е интересно да разгледаме и въпросите свързани с инфлацията и количественото облегчение. Какво може да се направи в бъдеще? Какви са възможностите, които съществуват, за да се направят по-ефективни опитите от страна на ЕЦБ? Може ли тези опити за решаване на проблема и средствата да се насочат по един по-добър начин, за да може да имаме по-ефикасни инвестиции, по-добри, по-ефикасни економики. Тези въпроси са интересни и аз мисля, че е добре да получим отговор. Сеньор Арно. Господин Арно. Благодаря, господин председател. В живота могат да се правят две неща. От една страна да бъдеш независим, да се основаваш на доказателствата и фактите, когато вземаш решения за гражданите. Другият подход е първо да стигаш до заключенията и после да намираш начините да ги защитиш. Мисля, че при еврото е ясно кой подход се прилага. Всъщност има множество примери за това. Комисията прогнозира 1,7% растеж за еврозоната през 2016 година, докато в Обединеното кралство очакваме растеж от 2,6%. Мисля, че не може да се успее единствено с някакви мерки и снисходително отношение. Разбира се, не британските депутати са тези, които ще кажат на останалите какво да правят. Благодаря колегата Шафхаузер. Господин председател, през 2012 генералният секретар на Велицейския дворец, както и други е, високопоставени служители работиха с Европейската банка за развитие, за подпомагане на реалната економика. Да се подпомогнат страните, в които има структурни проблеми, за да се разработват и нови енергии или абсолютно сигурни инфраструктурни проекти. Но тези планове не видяха бял свят по различни причини. Защо не започнете е, количество на облегчаване на реалната економика? Благодаря и сега думата има господин Домбровскис. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, в началото искам да ви благодаря за този дебат. Парламента играе важна роля в дебата за европейските економически политики и много се радвам, че вие сте толкова ангажирани и информирани. Комисията активно подкрепа ролята на парламентарната комисия ЕКОН в диалога с ЕЦБ. Този диалог е важен в процеса на отчетност на ЕЦБ. ЕЦБ действа за да реши, е, да се опита да намери решение на рисковете с ниската инфлация и другите проблеми пред еврозоната. Време е сега за публичните органи на всички нива да поемат своята отговорност е, в рамките на съответния им мандат, естествено. Въздействието на кризата не е само циклично. Кризата има значителен е, структурен комплекс компонент и потенциалния растеж е, сега много се забавя. Структурните, фискалните и паричните политики играят своята роля за справяне с всички тези проблеми. Тази година комисията ще отдаде приоритет на онези инициативи, които ако бъдат договорени бързо, ще окажат въздействие за растежа и работните места. Искам да дадем тласък на работните места, на заетостта, на инвестициите. Смятаме, че трябва да има честност, справедливост, европейската економика трябва да стане една индустриална економика и мисля в заключение трябва да кажа, че трябва да стъпим на доклада на петимата председатели. Благодаря. Сега думата има господин Драги. Thank you. Uh, Дами и господа, много ви благодаря за дебата. Ще се опитам да отговоря на повечето бележки и се извинявам предварително, ако не отговоря поради ограниченията във времето. Някои изявления и въпроси бяха чисто политически по е, същество и те трябва да бъдат отправени към националните правителства, националните парламенти и националните политици. Много от въпросите показаха, че мнозина от вас се съмняват в резултатите от мерките по наш, от нашата парична политика. Нека да се опитам да поясня защо няколко пъти казвам, че нашите мерки всъщност дават резултат. Всички коли, качестве, количествени индикатори показват подобрение в условията. Е, намалени с 8 основни пункта са намалени е, ставките по кредитите. Също така, не забравяйте, че вие говорите за 2013, но много неща са се случили от тогава насам. Затова нека ви предоставя и малко по-нови данни. Значи 8 основни пункта са е, намалени лихвите по кредитите, но до 140 е, пункта за страните, които бяха най-засегнати от кризата. Второ, тези подобрени условия дават е, по-високо норма на кредитиране и инвестиране в европейските страни и подсилват устойчивостта на еврозоната в, така, на фона на доста неблагоприятни развития на световно ниво. През май 2014, преди да бъде оповестено, че ще има мерки по количество на облегчаване – 2,9% е средната стойност на лихвите е, на съкръщаването на е, кредитирането, но от тогава е, всъщност кредитирането нараства. Също така расте доверието в европейската економика и това допълнително допринася за възстановяването й. Ако не бяхме предприели съответните мерки, еврозоната щеше да изпадне директно в дефлация и цените щяха да падат още по-бързо. Ние сме направили изчисление, че ако нямаше мерките за кредитиране, които направихме, растежа щеше да бъде с един процентен пункт по-нисък и е, инфлацията през 2015 щеше да бъде напълно отрицателна, много по-ниска от е, прогнозите. Когато някои от вас е, задават въпроса какво да правим с малките и средни предприятия и как се отразява нашата политика на тях, отново мога да кажа, че мерките за отправени към економиката, дадоха значителни, да не кажа, е, забележителни резултати. През 2014 особено е, полезни бяха тези мерки за МЦП, защото а, е, всъщност процентите по кредитите за малки и средни предприятия се намалиха още, лихвите паднаха още. Сега питате какво смятате да правите, какво, кои са основните фактори при определяне на политиката за кредитиране. Отговорът е, няма ограничения в момента. Има един обзор на комисията, където се казва, че е, има подобрение в е, достъпа до финансиране на МСП, а също и в готовността на банките да отпускат средства в първите месеци на 2015. Трябва обаче да признаем, че е, ставките по кредитите за малки заеми са по-високи, отколкото тези за по-големи заеми, особено в по-уязвимите е, страни. Така че това засяга, разбира се, и е, МСП. Опитваме се да преодолеем този факт. Така че има подобрения. Сега дали те са толкова много, колкото сме искали, не. Но трябва да направим така, че условията за отпускане на кредитиране на МСП се подобряват и от тук нататък. Що се отнася до паричните политики, казах това в уводните ми думи като се има предвид, че има риск за намаляване на цените и съответно на стабилността им, нашия управителен съвет е готов да преразгледа нашата политика, парична политика през март, в зависимост от информацията, която ще ни бъде подадена. Няколко от въпросите и изявленията ви засягаха потенциалните рискове, свързани с ниските лихвени проценти и нашите неконвенционални мерки. Говореше се предимно, че ниските е, лихви засягат спестителите и можем да застрашим финансовата стабилност посредством нашите политики, особено по отношение на пенсионните фондове, е, застрахователните компании и спестителите като цяло. Нека да кажа следното за хората, които спестяват. Така е. е. Факт е, че в момента лихвените проценти по предишни стандарти са много ниски. Също така поясних, че е, средата, която създава ниски лихвени проценти, е отражение на економическите условия. До кога ще продължават те? Ще продължават до тогава, докато не се подобри економическата среда. Така че е, всъщност лихвения процент е симптом, е, последица от е, економическата ситуация, когато економиката действаше под потенциала си. Ако обаче не спазваме настоящата си монетарна политика, какво би се случило? Много е трудно да си представим това. Ще ограничим допълнително развитието на економиката и ще продължи с периода на ниски е, лихви и е, рецесия. Също така следва да се отбележи, че спестяванията не са единствения начин да се правят е, инвестиции и економии. Така че ако трябва да се търсят финансови е, възможности за домакинствата, има други финансови инструменти, е, с които да се преодолеят тези ниски лихвени проценти по, спестител... по спестовните сметки. В Германия се смята, че от 2008 година насам около 1,5% е средната стойност на нарастване на спестяванията на едно семейство, което всъщност е повече отколкото е било нарастването в предходния период. Така че не може да се каже, че иземваме на хората възможността да получават доходи от спестяванията си. После, трябва да имаме предвид, че подобни спестявания се случват в един по-широк контекст и спестяванията идват от това какво получават хората, но тук вече става дума и за създаване на работни места, защото работните места ще запазят възможността да се е, осъществяват спестявания. Говори се също и за финансовата стабилност, изказахте своите безпокойства, как паричната политика ще се отрази на финансовата стабилност. Е, стабилността на цените е основен елемент от финансовата стабилност и ние трябва да се концентрираме именно върху това да има стабилност на цените. Като същевременно сме наясно, че паричните мерки могат да се отразят върху финансовата система и да се стигне до прекомерно поемане на рискове. За да се справим с това, трябва да има и мерки от пруденциален надзор на, в, на микро и на макро ниво. И сега, ако мога накратко да коментирам участието на ЕЦБ в програмите за макроекономическо преструктуриране. Когато бе създадена тройката в началото на 2010, Европейския паричен съюз не, не можеше да се справи с загубата на достъп до пазари в Европейския съюз. И е, ЕЦБ беше само е, съветник, имаше е, ролята на съветник заедно с комисията и Международния валутен фонд. Това се смяташе като една полезна допълнителна дейност за осигуряване на изпълняването на програмата. Тоест, тройката бе създадена за да се възползва е, от опита на различните институции. И имаше основание да се търсят е, съветите на ЕЦБ. Имаше основание също така и ние да се съгласим да извършиме това, за да може да има и запазване на финансовата стабилност и да се опазят паричните политики. И мога да кажа, че това бе застъпено в съответните основополагащи договори, включително двете институции, които е, управляват бюджета. Европейския съд потвърди законността на това решение, затова ние продължаваме с ролята си на съветници в пет страни членки, но не бива да забравяме, че окончателната отговорност за решенията, които се вземат по тези програми, е на еврогрупата, а не на институциите, които участват в програмата. И както казах нееднократно, ЕЦБ не е необходимо да бъде част от тройката за винаги. Но кога е времето да се промени състава на тройката, трябва да се обмисли внимателно и не съм аз този, който ще решава това. По въпроса за прозрачността мога да кажа, че тази година изобилстваше от решения, които подобряват е, прозрачността при нас и всичко, което извършихме, повишава и ангажираността ни, е, графика е, за е, нашата дейност, е, за също мерките, свързани с ролята ни на надзорници. Но готовността ни да предоставим допълнителна информация по интересните теми доказва, че ЕЦБ е прозрачна институция. Например, от септември 2015 националните централни банки могат да комуникират за провизиите е, с банките в съответната страна, където е необходимо да се е, даде такова, такава информация. Също така предоставяме и допълнителна информация за а, кредити, така наречените АНА кредит и а, мога да ви уверя, че ЕЦБ наблюдава а, достъпа до документи, е, което още повече доказва а, прозрачността. Сега да а, завърша с а, паричния съюз. Както знаете, а, доклада на председателството а, а, заложи пътна карта и аз приветствам предложението на комисията за прилагане на по-кратки мерки за ЕЦБ. Приключването с Банковия съюз наистина е от е, особено значение. От една страна това означава, че трябва да се е, прилагат е, общо съгласувани правила най-важните примери е транспонирането на EBRD и DGIS в, евро, в членовете на еврозоната. И все още липсва обаче такъв общ фонд. Също така е необходим и така, третия стълб, така наречения, така нещо, обща схема за гарантиране на депозитите. Защо е важно това? Защото единствено такава система ще гарантира а, доверието на а, вложителите в а, а, държавите членки и а, също така а, банковия съюз, който е ключ особено важен за паричния ни съюз. Така че този доклад на заместник-председателите е а, важно, но може би недостатъчно условие, за да се приключи изпълнението на а, Съюза и затова искам да се, се спра на дългосрочните въпроси. Възстановяването не може да продължи а, да разчита единствено на паричната политика. Нашата а, парична политика, монетарната политика е важна, но а, не е достатъчно условие за възстановяването да се превърне в структурно. Получих а, един въпрос за а, банкноти с висока деноминация. И ЕЦБ от известно време обмисля въпроса е, в ход е техническата част е, за такива банкноти с висока деноминация. Още не сме взели решение. Има е, въпроси за това как най-добре да се приложи решението, как да се оповести. Искаме да внесем промени, но структурирано, методично, но не се притеснявайте, бъдете уверени, че е, няма е, тези банкноти да бъдат удобни за е, фалшифициране от престъпниците. Благодаря, господин Драги. Само две минути на господин Мариес. Κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμμετοχή του στη συζήτηση. Κύριε Ντράγκη, συμφωνώ ότι πρέπει να... Благодаря, господин председател, за участието в дебата. Господин Драги, трябва да погледнем бъдещето и ЕЦБ да оцени своите е, минали пропуски. Е, е, забавихте се много с оценката на инфлация на 2014 година. Вие някакси се събудихте и започнахте лихвите. Твърде късно намалихте и лихвите. Освен това не чухме от вас нищо от за безработицата. Вие говорихте и настоявахте за политиката на строгост. Освен това в ЕЦБ има конфликт на интереси и освен това имаме и решения на Съда на Европейския съюз. Вие нищо не казахте за тях, а как е възможно сега да се поставят въпроси си за качествения ли, за количествения лизинг, как изобщо може да е свързано с това. Нищо не казахте за прилагането на политика на строгост. Вие постъпвате като пилат понтийски, измивате си ръцете и толкова през 2015 година вие постъпихте крайно некоректно заедно с Гърция. Става дума за референдума от 2015 година в Гърция. Е, това наистина ролята на ЕЦБ бе крайно неблаговидна. Разруши се демокрацията. Ако искате истинско решение, евро, евро, пе, зон, еврозоната не трябва да бъде само съюз на спестителите. Говори говорим за погасяване на дългове, но всички политически групи се опита, имаше редица политически групи, които се опитаха да премълчат положението. Положението е наистина трагично и е, трябва да го четете.